Уважаеми колеги, дами и господа. Ще ви помоля да вземете местата си, за да започнем заседанието. Всички, които не са в тази комисия, ще помоля И така, е, сърдечно добре дошли след лятната вакансия, след е, стресиращите е, изборни месеци. Сега мисля, че сме, бяхме си спечелили една добра и дълга вакансия. Надявам се, че всички сега сме отново тук, отпочинали и здрави и можем да започнем новия законодателен мандат днес, период днес е, да ви е, попитам дали имате някакви възражения към, по отношение на дневния ред. Ако нямате, тогава да го приемем. Второ, е, имаме приемане на протоколите от предходни заседания, комисите, заседанията от 10 юли, имате ги в документите си, имате ли някакви бележки по тях? Предлагам, както обичайно, да приемем тогава протоколите, е, ако няма някакви възражения, които да бъдат е, поставени в рамките на това заседание. Сега трета точка Съобщения. Е, превода ще бъде на следните езици днес на френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, фински, чешки, унгарски, е, латвийски, полски, словашки, словенски, словенски български, румънски и хърватски. Т.е. е добре е, е осигурено от езикова гледна точка нейното заседание и благодаря предварително на преводачите за тяхната работа. Втората точка е предаване по интернет. Е, трябва да ви кажа, че ще се предава заседанието. Е, и днес ще е, трябва да гласуваме по измененията в е, е, бюджета, точка четвърта. Това е общия бюджет за Европейския съюз за финансова година 2020 и измененията по този текст няколко. Ще гласуваме по всяко изменение отделно и е, няма да има заключително общо гласуване за целия текст, тъй като е, съвета е, решава за това и е, мисля, че чак след е, гласуването е, на, в съвета ще гласуваме ние, така че нашите е, изменения е, ние просто трябва да представим на комисията какви са нашите е, желания за изменения в мандата, затова няма да гласуваме окончателно по него. Е, бих искала да попитам преди да преминем към гласуването дали е, докладчиците имат да кажат нещо. Да, благодаря най-сърдечно на всички докладчици в Сянка за добрата и конструктивна работа. Както винаги в началото на всеки е, законодателен мандат е, е имаше известно, известно объркване е, е, за това какви са пилотните проекти и как те са оценени и още при представане на доклада аз казах, че няма да подкрепя никакъв пилотен проект, който е, не предлага категоризация в С или, или Д е, от е, страна на комисията. И искам да поясня, че С не означава, че проект, даден проект е лош. Това означава, че трябва да се финансира от съответните програми и това вече трябва да се, е, по това трябва да се помисли. Значи, це не означава лош или неподходящ проект, но просто е, един пилотен проект, който е, трябва да бъде финансиран по определена програма което е, значи, когато е, има минус срещу даден проект, това не означава, че оценка за качество на проекта, просто означава, че ще, бъдат, е, ще трябва да се финансира по други програми и комисията трябва да има предвид това, за да е, успее съответния проект. Благодаря. Е, няма, ако няма други бележки, да преминем към гласуването. Значи няма да имаме е, окончателно гласуване. Общо, е, както казах, е, имате ли всички картите си? И така, преминаваме към гласуването. Първо по изменение Култ 5900. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега 5901 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5902 за, против, въздържали се, Приема се. 5903 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50, сега 5909 за, против, въздържали се, приема се. 5906 за, против, въздържали се, приема се. 5907 за, против, въздържали се, приема се. 5904, 5905, изменение 5905 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5910, 5910 Извинявайте, прескочих 5904. За, против, въздържали се, приема се. Извинете. Да, мислех, че сме гласували, затова го прескочих. 5910 за. Против, въздържали се, приема се. 5908 за. Против, въздържали се, приема се. 59-12 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Култ 59-18 за, против, въздържали се, приема се. 59-19 за, против, против, въздържали се, приема се. 59-20 за, против, въздържали се, приема се. 59-21 за, против, въздържали се, приема се. То е идентично с 23. Е, Сега стигаме до 59-22. То е оттеглено. Извинение 59-24. Е Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 59-26 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 59-27 за. Против? Въздържали се? Приема се. То е идентично с 28. 59-29 за против, въздържали се, приема се. 59.30. Извинете, всъщност пак сбърках. 59.30, да. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 59.31. За? Против? Въздържали се? Приема се. 59.32 е, той е също като 33, за, против, въздържали се, приема се. 59, 34 и 35, 59, 35, за, против, въздържали се, приемат се. 59, 36, за, против, въздържали се, приема се. 59, 51 и 52, идентични, за, против, въздържали се, Приемат се. Сега устно изменение 59-50 за, против, въздържали се, приема се. 59 59-37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59-39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59,38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5940 за, против, въздържали се, приема се. 5941 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5942 за, против, въздържали се, приема се. 59-43. За. Против. Въздържали се. Подхвърля се. Стигаме до 59-44. За. Против. Въздържали се. Приема се. 59-49 и 25 са изтеглени, така че стигаме до 46. За. Против въздържали се, приема се. 59-47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 е оттеглено, стигаме до 45, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 идентично с 54 за, против, въздържали се, приемат се. 59, 58. Идентични ли са двете? Значи пада 58-56, стигаме до 58. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 59-60 за. Извинява се. Извинявайте, е, то пада. Значи 61. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 62. За. Против? Въздържали се? Приема се. 59-63. За. Против? Въздържали се? Приема се. 59,64 е, е оттеглено. Стигаме до 59,65 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59-66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59-67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59-68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59.69 59-69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59-70 за, против, въздържали се, приема се. 59-71 за, против, въздържали се, приема се. 59-72 за, против, въздържали се, приема се. 59-73 за, против, въздържали се въздържали се, приема се. 5974 за, против, въздържали се, приема се. 5975 за, против, въздържали се, приема се. 5976 е еднакво с 77 за, против, въздържали се, приема се. 5978 е оттеглено. С това приключваме гласуването за днес. Благодаря. Сега стигаме до точка 5 от дневния ред. Общия проект бюджет на Европейския съюз за 2020 е, е, е, имаме, трябва да гласуваме по становище. В, измененията са прияти в комисията по култ. Сега остава само един етап. В зависимост от това дали нашите докладчици в комисията по бюджета е, са е, свършили. Този последен етап е становището на комисията КУЛТ по този е, проект за 2020. Предимно технически изменения има значителни политически послания, ще бъдат днесени в съвета по него. Важното е, че срокът много ви моля тези, които напускат, да го направят тихо, да за не пречат на останалите. Преди да е, дам думата на докладчика, искам да спомена какъв е срока. Понеделник, 9 септември, 12 часа. Е, гласуването ще бъде на 1 октомври, значи до понеделник е, е, на обяд е срок, крайния срок за внасяне изменения. Сега е, докладчик има дума. Благодаря, госпожо председател, скъпа Сабине, колеги. Както току-що бе казано, тук що гласувахме по измененията в е, бюджета и сега вече можем да работим по е, политическия текст, е, за да изработим становището на нашата комисия което да бъде ориентирано към съответните прияти изменения, което се разбира от само себе си. Моето предложение е, че още през юли е, още през е, юли е, ние формулирахме приоритетите си и изменение 2020, което бе предложено от комисията, противно на съвета, който значително съкрати нашите предложения всички знаем колко важна е, е Erasmus Плюс, е, Творческа Европа, Европа за гражданите. Е, тези съкрещения, които предлага съвета, са според мен абсолютно неприемливи. Не ни трябват по-малко, а повече пари за тези програми. В този смисъл нашата позиция трябва да е ясна за Еразмус Плюс, Творческа Европа и Европа за гражданите, е, именно предвидените бюджетни линии трябва да бъдат е, е, увеличени с 10%. Трябва да използваме нашата позиция, за да извоюваме нови позиции за следващата финансова рамка. Тук отново трябва да е ясно, че ние настояваме за три кратно увеличение на Еразмус, отвояване бюджета за творческа Европа, както и адекватно е, финансиране на корпуса за солидарност, е, е, както и програмата Европа за гражданите също да се разрасне, да се превърне в една по-голяма програма. Разбира се, имаме възможност да засегнем някои някои е, елементи, е, като например финансирането на Евронюс, е, са доста критични. Утре ще чуем Европейската сметна палата по въпроса и ще трябва да видим какви възможности ще имаме в това отношение. Чуват се е, доста е, критични е, бележки по е, това отношение. Например, е, Например, е, една от тях е, че е, много граждани в Европа нямат достъп до тези програми, но мисля, че във всъщност Европа следи за, за качеството на, на е, Евронюс е, е, и държи всъщност на редакционната независимост на, на тази програма, като разбира се се съобразяваме с годишните критерии, които Европейската сметна палата поставя е, тези, които е, като проблемно смятат, че е, това, че в голяма степен много от предаванията са в частни ръце, 85% от акциите на Евронюс са в ръцете на частни инвеститори е, и много от тях не са е, от европейски държави е, членки. Това е много важно. В предишния законодателен период много критикувахме този аспект от Евронюс. Междувременно нищо не се е променило, затова мисля, че сега трябва отново ясно да е, кажем какво е мнението ни, а именно, че трябва да бъде сложен край на сътрудничеството с Евронюс. Всички сме е, съгласни, че съобщенията за Европа, информация, която се предлага за Европа и това, което правим ние тук, трябва да засилва, е, да ни е, засилва. Е, въпросът обаче е дали Евронюс е до добрия, е, добра, добрия форум за това, дали е добрия, добрата платформа за е, постигане на тази цел и дали е, по друг начин и на друго място няма да постигаме по-добре е, тази си цел и няма да работим по-ефективно вместо тези милиони, които се изливат в Евронюс е, ежегодно. Е, аз се радвам за сътрудничеството и с вас, скъпи колеги, и се надявам, че ще постигнем добър резултат в полза на младеща, на студентите, на гражданското общество и на творческия сектор. Благодаря ви за сътрудничеството. Благодаря, Ева. Сега ще дам думата първо на докладчиците. Кристиан Елер не, го няма. Е, Михаил Шодрова е, го представлява, да. Но дикои за отделени слова. Я напросто souhlasím. Много благодаря за това, че ми дадохте думата. Съгласен, съгласна съм с докладчика. Не можем да позволим подкрепата за програми, които са ключови, да е, намалее, защото тези програми представляват инвестиция в младото поколение, в изграждането на младите хора. Така че това са средства, които са инвестиция в разбирането на хората за Европа. По отношение на Евронюс, Това е в нашата програма за следващите дни. Евронюс е бранд, който е познат на всички, добре познат в момента, така че трябва да намерим кардинално решение за това. Ние искаме Европа за гражданите, и гражданите да и имат достъп до пълна информация. Трябва да обърнем внимание и да продължим финансирането. Подкрепяме това становище. Бло... Много ви благодаря. Ронс Флоран. Благодаря, госпожо председател. Благодарим на докладчика за отлично свършената работа ние подкрепяме подхода на докладчика по отношение на тези 10% за програмата Еразъм Плюс. За творческа Европа, Европа за гражданите, предложенията на съвета са тревожни и се наблюдава урязване на средствата за творческа Европа в програми като Еразъм и други такива програми. Е, измененията в е, бюджета надяваме се да последват предложенията на докладчика. Доволни сме от дългосрочната стратегия, с която цели да запази културното наследство на Европа за 2020 година. От друга страна, Вчерашната среща на докладчиците в Сянка показа, че имаме някои разминавания с докладчика по отношение на действията в сферата на аудиовизуалните услуги. Има някои неща, от които не сме толкова доволни. и е, Евронет радио. Също имаме разминаване. Надяваме се да постигнем споразумение за Евронюс, защото те, Евронюс използва 3 четвърти от средствата за финансиране тук. Начина по който работи Евронюс е добре структуриран и рамкиран. Не тря... трябва ни альтернатива, надежна альтернатива, да има медия, която да предоставя а, информация. Когато Сметната палата разглежда тези въпроси, те призовават за оточняване по някои точки. И аз очаквам с нетърпение такъв дебат да се проведе, за да чуем какво ще кажат колегите. Още веднъж благодаря на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за отлично свършената работа. И мисля, че и предните преждеговорящите колеги споменаха някои ключови притеснения. Това е свързано относ, основно с Евронюс. Първия проект на този документ показа, че няма, няма средства за Евронюс. Това е притеснително. сравнено особено с Евронет. Трябва да намерим решение за това. Искаме да подкрепим Euronет, искаме да подкрепим идеята за Евроню, защото това е страхотна идея. Това е символ за хората. Е, съществува на всички езици и така нататък. Така че това е идеята да подкрепим Евронюс е, защото в противен случай това отива в ръцете на частни инвеститори, които може би не са от Европа и трябва колкото се може по-скоро да фиксираме, да оправим този проблем. Мисля, че това е основния, основния въпрос, основния препани камък в това предложение за бюджета. Как да финансираме Евронюс и как в бъдеще да нямаме съмнение как да отиват нашите средства за тази медия. Мисля, че компромиса, който открихме, е, който успяхме, до който успяхме да достигнем е доста добър, но това е просто компромис и тук, е, тук е, се намира основния проблем. Изглежда, че някой от нас наистина не иска това да съществува. И това е сериозен въпрос за нашата комисия. Много ви благодаря вчера ще, утре ще имаме изслушване по тази тема и ще чуем подробности за Евронюс. Искаме да се фокусираме върху бюджетната линия, как се насочват средствата. Има и други инициативи, пилотни проекти, които могат да получат а, а, финансиране. Кристина Андерсън –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 че не е ясно е, еврофинансирането. Но позицията на групата ID е, е трябва да се финансира финансират тези програми. Но смятаме, Смятаме, че трябва да чуем и общественото мнение за това. Да, че молба за следващия оратор. Много благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на докладчика за това, че те, тя толкова успешно организира дискусиите по бюджета за 2020 година и проекто предложението като цяло е, е добре е, структурирано и е, търси компромис. Споделя мнението, че Еразъм е много важна програма на Съюза и е нужно финансиране, за да се постигнат целите по Еразъм. Бюджетната линия, която е за творческа Европа трябва да бъде възстановена. По отношение на гласуването, което току-що проведохме, нашата група подкрепя подкрепя необходимия бюджет за действия в сферата на мултимедиите. Но сме по-консервативно настроени по въпроса за Евронюс. Е, мисля, че Сметната палата изрази становище по-рано тази година. Съгласни сме с колегите, съгласна съм с колегите, които а, е, изразиха мнение, че трябва да търсим дългосрочно решение а, е, и а, надежни източници на информация на всички европейски езици. Същевременно, радвам се да видя, че има толкова добри предложения за бъдещи програми за собственост върху медиите, дигитална грамотност и други. Докладът може би има някои малко, малки недостатъци, които аз ще представя като изменения в писмен вид, но като цяло становището на докладчика е много добър пр- продукт. Благодаря ви. Е, Аз Юрек. Благодаря за го е юрек. Аз също искам Искам да кажа, че е изключително важна културата и когато говорим за финансиране, не бива да забравяме това. За европейските граждани има първостепенно значение подкрепата на културата, образованието и нагласата за европейско гражданство. Искам само нещо да споделя – много важно е да има европейска информационна политика. Грешките на Евронюс са едно, но има и друг въпрос. Много малко средства се предвиждат за превод в Евронюс на други езици, освен сега използваните. Мисля, че трябва да бъдат достигнати и други езикови групи – но а, днес след обед ще стигнем и до този въпрос. Отново ще взема отношение. Още едно изказване има. Да попитам обаче преди това дали има допълнителни. Няма. Тогава давам последно думата. На. Eh. Добър ден. Първо, искам да започна с един процедурен въпрос. по чудо пристигнах на време тази сутрин, защото, както знаете, натоварването на трафика около парламента е а, доста голямо и мисля, че не съм а, единствения депутат, който има дете и първо трябва да отида да си остави детето в училище или в детската градина и след това да пристигна тук. Затова, ако може да не започваме гласуването в 9 часа сутринта, защото просто е много трудно да стигнем на време. Просто изразявам становище, ако може да го вземате предвид от секретарията за в бъдеще. По становището съм за. Мисля, че тук добре са отразени приоритетите на парламента и на мнозинството в тази комисия. Но искам също да отбележа, че комисията не реагира адекватно по пилотните проекти. Не съм съгласен с начина по който се прави оценката и трябва да има някакъв структуриран диалог с комисията, изслушване на комисията, някакъв workshop или каквото и да било за пилотните проекти. Вярно е, че имаме много такива проекти и това са а, обективни критерии, дали едни ще получат финансиране или не. Но искаме да знаем как комисията казва да или не съответно. Е, просто има нужда от малко повече дълбочина в тази сфера. Е, по отношение на Европа за гражданите. Мисля, че комисията изобщо е неориентирана тук. Не може да намери необходимите и инструменти и няма достатъчно политическа тежест, а, за да подкрепи а, тази сфера. Благодаря ви. Ja, vielen Dank. Äh, zum Thema Abstimmungen haben wir das... Сега по гласуването винаги така сме действали в тази комисия. Е, на втория ден, т.е. вчера, да нямаме заседание, заседание, така че първия ден, в който гласуваме днес, е, е, бих могла да бъде от 10 часа. Въпросът е обаче, сега не можем да започваме прекалено късно, така че да се съберат всички просто тези, които е, съжалявам много, е, разбирам, че е, е много е, сложно е, човек е, в личния си живот да съчетае всичко, но заседанието по принцип започва в 9. Е, обикновено имаме, започваме с съобщан, информация от председателя, така че това дава още 10 на 15 минути. Да не, да не говорим, че започваме в 9 и 7 или 10. Съжалявам много, но не мога да променя това положение на нещата. Комисията, желая ли някой от комисията да вземе отношение по тема бюджет? напред. Е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за подкрепата, ефективната подкрепа на вашата комисия, на нашата програма за е, младеща и е, културата и съответното законодателство по нея. Благодаря за вашето предложение Наистина, сумите понякога е, имат много важно значение за осъществяване идей на тези програми. Е, голяма разлика би направило финансирането в, е, за постигане на целите на тези програми. Благодаря е, за това, че приемате предложеното с 10% увеличение на бюджета за тези програми от е, комисията. Е, 200 е, и 50 е, милиона увеличение за бюджета Erasmus Plus е добро. Е, това ще даде възможност за е, редица инициативи, свързани с мобилността. Това са цели, хоризонтални цели, трансверсални, които се отнасят до много програми. В крайна сметка, благодаря ви за бъдещата ви подкрепа, за дискусиите по бъдещата финансова рамка и е, освен това искам да покажа колко важно е, че вие ни подкрепяте и че се получава синергия по тези културни програми, е, по-специално е, е културните програми, свързани с Европа, е, за Европа. Благодаря. Ja, vielen Dank. Äh. Благодаря. Отново ще дам думата на докладчицата ако иска да обобщи с няколко думи. Благодаря много. Благодаря и за съответните е, забележки и коментари. Сигурна съм, че в крайна сметка ще имаме един добър текст, е, който да получи консенсус или поне широко мнозинство. Е, мисля, че ще е, задълбочим, ще се наложи да се срещаме с докладчите в Сянка, за да задълбочим дискусиите си по някои отделни теми. Е, ще изчакаме утре да видим какво ще произлезе от е, разговори ни с Сметната палата и това ще, след това ще задълбочим дискусиите си. Е, цилата, целта е да е, имаме на разположение повече информация е, и то така независима информация. Мисля, че всички сме единни по въпроса че това трябва да, да е, се случи, че е, този въпрос изисква една по-задълбочена дискусия в момента, е, след което ще видим по кой път ще поемем и какво решение ще намерим, за да се споразумеем. Благодаря ви за вашите забележки и коментари. Благодаря за подкрепата. Е, за това, че е, ние е, отхвърляме съкрещенията, които предлага съвета, а напротив отиваме по-далеч и залагаме исканията си за следващия финансов перок. По този начин много ясно маркираме позицията си за следващия преговорен, за следващите серия преговори. Някой друг иска ли да каже нещо? Заповядайте. Thank you very much, uh, chair. Много благодаря, госпожо председател. Аз представлявам генерална дирекция Connect. Ние отговаряме за част от Творческа Европа по отношение на мултимедийните действия. Искам да кажа само няколко думи за Евронюс, защото разбирам, че тази тема ще се обсъжда задълбочено по време на обсъждането на доклада на Сметната палата. Според комисията, трябва много сериозно да се погледне на доклада на Сметната палата. И е, Първата констатация в доклада е, че подкрепата на комисията даде възможност на Евронюз да привлече нови партньори, да въведе уникален бизнес модел и да се развива успешно. Разбира се, има някои слабости в наблюдението, които трябва да бъдат преодолени и това е част от плана за действие на нашата генерална дирекция смятаме да направим е, одит на резултатите на всички мултимедийни действия и синтезираме всичко, което правим по отношение на Евронюз в един обединен стратегически документ, е, към който да дадат е, принос всички генерални дирекции прегледът на Сметната палата не се съсредоточаваше само единствено върху Евронюс, а цялостния механизъм за наблюдение и контрол. Комисията може да прекрати взаимоотношенията си, ако бъдат изпълнени редица условия, включително и условието за самостоятелност. Както вече казах и преди, очакваме да имаме възможност за по-подробно обяснение на начина по който ние реагираме на констатациите на Сметната палата. Да, благодаря. Утре по-задълбочено ще се вземем с тази тема. Господин Виола ще бъде тук, е, генерален директор на DG Connect, е, с когото ще проведем е, допълнителен разговор по въпроса. Сега ще направим кратка почивка от 15 на минути, тъй като очакваме финския министр тук в 10 часа. Може да отидете за чашка кафе или каквото желаете. След това точно в 10 отново тук. Извинете, още нещо. Е, забравих крайния срок за изменение. 9 септември 12 часа. Мисля, че го казах в началото всъщност.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 е, те ще ни запознаят е, със своите приоритети и представят своята програма е, в частта, която засяга нашите, нашата тема. Е, зная, че в трудни времена поемате председателството. Не искам да кажа, че е, винаги е, е, има, не че няма винаги някакви проблеми и трудности, но в момента е, с Брексит, е, с е, промените в състава на комисията, е, нещата ще се осложнат, е, както и предстоящото гласуване на следващата финансова програма. Всичко това е, с сериозни предизвикателства. Наистина, вашето председателство е доста амбициозно. Вие поставяте ударение върху научните изследвания, развитие, цифровизация, както и създаване на умения. Е, надявам се в това отношение да постигнем едно засилено сътрудничество с държавите членки и да е, водещите програми, свързани с културата, да имат, да получат съответната подкрепа от държавите членки. Е, сега очаквам вашите изказвания за около 10 минути, след което ще предвидим време за, за въпроси и отговори след като чуем вашето представане, ще зададем въпроси. Е, ще работим е, по, е, на принципа пинг-понг, въпрос-отговор и така нататък. Надявам се да се вместим в предвиденото време. Не зная кой от вас ще започне. Госпожо министър Кусонен или Андерсен, заповядайте, който имате думата. Net. Omasta ja ministeri Kososen puolesta haluaisin kiittää teitä. И така, аз бих искала да благодаря от името на моите колеги е, собствено име за поканата да обсъждаме е, тези въпроси с вашата комисия. Радвам се, че сме тук и очаквам да работим конструктивно с Европейския парламент. Това е третото, третото председателство за Финландия от 1990 до 2000, и 2006 насам много неща са се променили. Много неща обаче са останали непроменени. Например, е, Прагматичният подход на Финландия е, при водене на председателството е същия, както и добрите отношения с Европейския парламент. Отново имаме възможност е, да засилим нашите прагматични, тесни връзки с Европейския парламент и, работим, и да работим за общото бъдеще на континента. Това бъдеще трябва да е, развиваме е, и е, трябва да е устойчиво от социална, економическа и екологична гледна точка. И би трябвало наистина да. Сега ще обобща нашите си цели. Една устойчива Европа, устойчиво бъдеще ударението поставяме върху общите ценности и първенството на закона, социално включване, е, водеща роля в е, опазване на климата и е, трето, разбира се, сигурността на гражданите. Тези общи точки са в съгласие с приятата стратегическа програма през юни от съвета, така че през юли в Европейския парламент бяха е, маркирани е, основните е, водещите линии, по които ще работи новия, новата комисия и те бяха формулирани от Урсер фон дер Лайн през юли. Разбира се, трябва да работим за постигане изпълнение на 5 годишните програми. В е, е, областта на образованието наистина е, трябва да работим сериозно. Това, тук се попадат социалните права, както и обучението за цял живот. И с министра Косонен ние споделяме приоритетите, свързани с образованието, културата, спорта и младеща. Първо, аз бих искала да навлегна на приоритетите в областта на образованието, след което моята колега ще говори за образованието, науката, културата, физическото възпитание и въпросите свързани с младеща, за което тя отговаря. Една от основните точки на, шведск... на финското председателство както и на председателя на комисията, бъдещия председател на комисията, е, е конкуренцията и социалната е, цялост. Е, ние трябва в това отношение. Тези две неща, тези два аспекта се, взаимно се допълват. Тук бихме искали да наблегнем на три въпроса, които са особено важни в тази връзка. Целта ни е да подпомагаме обучението за цял живот, така че да, може, да можем да отговаряме на новите предизвикателства в, на пазара на труда. Европейския съюз би трябвало да формулира една ориентирана към бъдещето стратегия за обучението през цял живот. Тази стратегия е едно, един от приоритетите в нашето е, председателство. Тук е, е, се, се фокусират много от целите, свързани с променената среда, в която живеем. Непрекъснато обучение допълва стандартното обучение. Това означава приемственост, натрупване на знания, е, което помага е, за, за целта е, отвореността и гъвкавостта на образователните системи е от решаващо значение постоянното, продължаващото за цял живот обучение наистина изисква както отделните индивиди, така и обществото да работят по-активно, да вземат една проактивна позиция. На нивото на обществото е, тези цели е, е, трябва да са съчетани с съответната прозрачност на действие, както и да предполагат едно участие на всички граждани, така че всички граждани да имат възможност да се ползват в еднаква степен от обучението за цял живот. На индивидуално равнище е, тази е, образователната политика би трябвало да, е, да създава възможности, да на, на, насочва и да мотивира. И това трябва да започне от детството до пенсионната възраст. Имаме заключение, формулирахме заключение в това отношение на съвета през... Ще формулираме такива заключения на съвета по култура и образование през ноември политиката за образование на Европейския съюз би трябвало да ни насочва в една нова посока за обществото. Разбира се, е, финансовата рамка до 2020, е, бюджета с 2020 трябва да е съобразен с това. Бихме искали е, обучението от партньорите да се засили и да отстраним съществуващите препятствия пред свободното, свободата на избор при образование. Е, важно е, е след 2020 е, стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението да получи съответната подкрепа. В тази връзка трябва да помислим за нови начини на работа, така че да въведем нови иновативни начини на действие. Бихме искали да вземем предвид, е, е, да видим какви нови умения и компетенции ще трябва да се могат да бъдат полезни в бъдеще. Други важни, друга важна инициатива, заедно с е, Европейската в тази област е Европейското висше образование. Моята колега ще говори за това в разговорите с държавите членки за развитието на е, европейското е, пространство за обучение, е, във всъщност сме формулирали резолюция, която през ноември ще бъде предложена на вниманието на съвета. Програмата Erasmus Plus е един важен инструмент в развитието на европейското образователно пространство. Е, ние приветстваме е, това, че се запазват функциониращите структури от старата програма, е, като и опита да се привлекат повече участници. Аз констатирам с удовлетворение, че сме съгласни така, че има съгласие по името на Еразмус Плюс. Е, това означава, че тази програма е пригодна не само за висшето образование. Е, ние е, сме единни и в това отношение мисля, че това е добра база за конструктивни преговори. Гражданите се радват и очакват с нетърпение новата програма. При последните анкети европейските граждани показват, че Erasmus Plus е третата по важност инициатива на европейско равнище според тях. Е, тази важна е, програма наистина трябва, този важен елемент трябва да бъде отчетен при планиране на бъдещите е, финанси би трябвало да започнем работа по нея относително бързо и се радвам на бъдещото ни сътрудничество. В заключение, госпожо председател, третия е, важен момент, който е, се отнася до е, ефективността на, на образованието и новите перспективи. Искаме през ноември да проведем за първи път общо заседание на министрите на образованието и финансите – защото доброто инвестиране ще има големи преимущества и за обществото, и за економиката ни. Създават се нови работни места, а за това са необходими нови умения. Всичко това може да бъде опосредствено чрез едно по-добро и ефективно образование. А това са начини да се борим с бедността и социалното изолиране. В заключение искам отново да благодаря за поканата. Радвам се е, да чуя вашите коментари, свързани с нашите приоритети и с удоволствие ще се опитам да отговоря на въпросите ви. Благодаря, госпожо Андерсен. Сега е, давам думата на министър Косанен, след което ще имаме въпроси и отговори. hyvät valiokunnan jäsenet, Министри Андерс. Госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по култура, както и министър Андерсен, искам да ви благодаря за това, че ни поканихте да обсъдим приоритетите на финското председателство на тази важна среща. Ние очакваме ползотворно и успешно сътрудничество с Европейския парламент по всички въпроси от нашите правомощия исках а, да спомена няколко неща за висшето образование и за университетите и за а, европейското образователно пространство. Това е емблематичен проект, който а, цели да заздрави а, качеството а, на образованието и да се а, а, предложат по-качествени научно-изследователски дейности. Това е ключова цел за нас. Инициативата на висшите а, учебни заведения в Европа е а, ключова а, инициатива. А, 17 пилотни проекта а, имахме, а, които бяха избрани през юни. А, и те ще покажат каква ще бъде посоката в бъдеще. Искаме да заздравим дебата и да подобрим информираността това ще се случи на 7 ноември. Ще организираме едно събитие заедно с Европейската комисия, за да представим нашите пилотни проекти заедно с представителите на държавите членки и представители на Европейския парламент. Те също ще присъстват на това събитие министрите, които са отговорни за висшето образование в държавите членки, ще дискутират позицията на а, висшите учебни заведения в Европа и идеята е да засегнем а, този въпрос и на а, съвета, срещата на съвета на следващия ден за бъдещето на европейското образователно пространство. А, също така искам да спомена нашите приоритети в областта на културата. Ние смятаме, че културният сектор е ключов при постигане на устойчиво развитие и социално включване. Ето защо ние искаме да насърчим конкурентоспособността на културните и аудиовизуалните сектори в Европа. Искам да подчертая кои са нашите приоритети – първо, за периода 2021-2027 година съществува една програма, която се нарича Творческа Европа. Тази програма е един от приоритетите на финското председателство в областта на културата. Мисля, че всички сме съгласни, че сектора на културата и творческия сектор са ключови за европейската идентичност. Тези сектори а, са добавена стойност и са потенциал за растеж. Европа на бъдещето, която е по-справедлива, включваща по-силна економически, има нужда от а, културния и творческия сектор. Ето защо ние трябва да гарантираме а, продължаващото финансиране на тези сектори, както и плавния, преход към новия програмен период. В съвета и в парламента бяха приети мерки за следващия финансов цикъл. Мандата на съвета беше прият през април след тежки месеци на преговори и за това е удоволствие да вземем щафетата от Австрия и от Румъния. Финландия е изцяло ангажирана към сегашните преговори и най-важните въпроси. Е, на второ място, е, Финландия като председател на съвета иска да заздрави ролята на Европейския съюз в устойчивото развитие и постигането на целите на устойчивото развитие чрез една резолюция на съвета за културата и устойчивото развитие. Ние насърчаваме комисията да приеме по-всеобхватна стратегия за прилагане на а, програмата 2030 година, а, която съответно а, е подкрепена и от съвета и от парламента. На трето място искаме да проведем дебат за това какво е необходимо за възраждане и поддържане доброто ниво на аудиовизуалния сектор, за да гарантираме неговата надежност и изправенето с новите предизвикателства. транссекторни иновации – нашата позиция на глобалния пазар, новите технологии, качеството на, качеството на европейското съдържание, връзките с публиката, разнообразието и равенството. Това са елементи, които ще бъдат обсъдени в рамките на този дебат. На четвърто място ние насърчаваме да се създаде в съвета работен план за култура – това беше прието през 2018 година. Тази програма дефинира културните и индивидуалните приоритети за Европа и как ние може да реагираме когато има промени около, на, около нас. Например, цифровата трансформация, резултатите от глобализацията и нарастващото неравенство в обществото. По отношение на младеща, нашите приоритети са качествена работа за младите хора, равни, равни, равни възможности за младите хора, обучение на младите работници и цифрова подготовка за младежите в рамките на нашето председателство ние имаме следните цели. Разбира се, искам да имаме да насърчим приоритетите е, и да насърчим преговорите по програмата за Корпуса за солидарност. Преговорите изглежда са застинали в момента. и искаме да доближим позицията на съвета и на парламента с тази на комисията – младите е, работници, е, както и доброволците, трябва да са добре а, е, обучени и подготвени. Това е друг от нашите приоритети. Също така, ценим, целим а, да а, изготвим спогодби заедно с университетите, за да могат те да а, подготвят младите а, и да те да получават практични знания. Затова подготвяме една резолюция по тази тема. Нашето председателство, е, председателство също цели да насърчи цифровата е, работа на а, е, младите хора и подобряване на техните цифрови умения. Една от сферите е да подкрепим действията за включване на младежите в високотехнологичното и цифровизирано общество. Целта на Финландия е да изготви заключения в рамките на съвета по тази тема. И накрая спорт. Два приоритета имаме тук първо борбата с корупцията. Това е един от приоритетите на финското председателство. Всички искаме да гарантираме а, ефективна борба с корупцията. Работа срещу а, корупцията означава да имаме дългосрочна стратегия и добро сътрудничество между различните участници, за да предотвратим корупция, а, корупцията трябва администрацията да функционира добре. Ще продължим а, да а, преговаряме с, за споразумението Маколин и а, държавите членки да ратифицират това споразумение. Освен това, активна работа срещу допинга. Това е част от борбата срещу корупцията. Друг приоритет е подобряване на средата и сигурността на децата и младите хора в света на спорта. Това е свързано с конкретно финансиране и всички актьори, а, всички действащи лица тук трябва да се ангажират с безопасността на децата и младежите. И накрая искам да благодаря още веднъж за това, че ни поканихте на това събитие. Аз от моя страна искам а, да поддържаме а, максимално отворени, хармонични и добри отношения между институциите. Ще се радвам да отговоря на вашите въпроси. Благодаря много за интересното представяне на е, задачите на председателство, особено по отношение на темата, която е основна за нашата комисия. Сега ще дам думата първо на координаторите за по, две, по две минути на всеки след което ще имат възможност другите членове на комисията да се изкажат. Надявам се да успеем да дадем думата на всички. Който иска е, да се изкаже, моля да вдигнете картата си достатъчно високо, за да ви видя. Ja, ich fange dann an mit Michaela Schodrova für zwei Minuten. Ще започна с Михайла Шодрова. Две минути. за их уводни слова. Благодаря. Благодаря и на двамата министри за встъпителните слова. Основният ни ресор е образованието и културата и затова не е чудно, че имаме големи очаквания от финското председателство. В областта на образованието Финландия заема водеща позиция не само в Европа, но и в целия свят. Въпросът ми е следният. За програмата Еразъм, вие, госпожо министър, казахте, че искате да я запазите. Аз допускам и да я разширите. Ще говорим за бюджета за 2020 година и за многогодишната финансова рамка, именно от е, тази гледна точка. Европейският парламент предложи отрояване на сегашните 14 милиарда. Но дори при такова увеличение няма да има пълно обхващане на всички. Вие казахте, госпожо министър, че за всеки добър а, студент трябва да е отворена програмата и споделената ни цел трябва да е достъпността на тази програма. Благодаря ви, че обърнахте внимание на този въпрос. А конкретно за Еразъм до година – Общата ни цел, мисля, е борбата с фалшивите новини. Мисля, че и Еразъм има отношение по този въпрос. Приветствам съвместната среща на министрите на образованието и на министрите на финансите. На добър час ви пожелавам, защото най-трудно се убеждават министрите на финансите да влагат средства в образованието. Благодаря ви за подхода към Корпуса за солидарност. Мисля, че той много помага на младото поколение, което се интересува от доброволчество. Благодаря ви и се надявам на благотворно сътрудничество. Благодаря. Благодаря, госпожо Шойдрова, за въпроса ви за Еразъм, колегата ще отговори за Корпуса за солидарност. Както казах в моето изказване, Еразъм Плюс е една от най-добре известните програми на Европейския съюз. Финландия също я смята за водеща инициатива на Европа. Както подчертах, ние имаме пълна готовност да започнем тристранните преговори по програмата. От страна на съвета, предполагам, разбирате, че има някои открити въпроси, като например бюджета. В момента те са извън предмета на преговорите и държавните правителствени ръководители ще се занимаят с този въпрос в последствие в рамките на общите преговори по бюджета. Повечето внесени от парламента и съвета изменения са по-скоро технически по своя характер. Мисля, че те могат да бъдат отразени на техническите срещи. Вече е постигнат добър компромис и остават само а, някои малко наброй ключови въпроси, а, които трябва да бъдат а, договорени. Трите институции, например, трябва да постигнат споразумение по приноса, мобилността на пълнолетни учащи се, спорта и някои други въпроси, но мисля, че по време на финландското председателство ще постигнем добър напредък. Сега госпожа Косонен. Vastakysymyksestä ja huomiosta. Toivomme todella, että voimme. Много благодаря за тези въпроси. Надявам се а, наистина да напреднем по корпуса за солидарност колкото се може повече. А, си, разполагаме с добра синергия по програма Еразъм. И за това е хубаво Европейския съюз а, да бъде единен и по отношение на корпуса за солидарност. Петра Камеревед. Благодаря много. Благодаря на, двата, на двете госпожи министри. Е, наистина, сега е, остават ви, тъй като лятото попада в, лятата вакансия попада във вашия е, период, е, остават ви малко месеци, желая ви успех в тях. Ще започна с Еразмус Разъм Плюс. Е, вие наистина хубаво казахте, е, цитирахте е, анкета на общественото мнение, според която гражданите смятат, че това е една от най-добрите програми и това предполага наистина увеличаване на бюджета за 2020 и е, хубаво е да се е, позовем на това, е, когато е, искаме отрояване на тази програма, е, противно на съкрещенията, които предлага съвета. Именно е, Хубаво е, е и дано да успеят министрите на образование в съвета да убедят своите колеги и финансовите министри за значимостта на тези програми и че те трябва да са готови да отпуснат повече средства за тези е, програми, защото в противен случай ще остане всичко на думи е, и няма да даде съответните плодове е, много добра е инициативата да се съберат министрите на образованието с тези на финансите и е, се надявам обаче е, да успеете да ги убедите в е, каузата си. Инвестиране в образованието, това е инвестиция в бъдещето, а бъдещето на Европа мисля, че не трябва да убеждаваме финансовите министри колко е важно. Вие също сформулирате други амбициозни цели до 2020. Ние като Европейски парламент сме готови комисията също, но е, се опасявам, че не всички държави членки са готови е, за това. Госпожа, колегата Сьодрова е, изтъкна, че Финландия обикновено дава пример в, в политиката е, за образование. Ние се надяваме да това да е, мотивира държавите членки да да работят за развитие на компетенциите в държавите членки, а трябва да видим заедно какви общи цели можем да си поставим и след това да видим по какъв начин можем да ги постигнем. в това отношение няма значение дали това ще се постигне на ниво държава членка или на европейско равнище. Важно е да бъдат постигнати целите е, мисля, че е, така, в прагматичен смисъл, е, надявам се да придвижим нещата в това отношение напред и се радвам на сътрудничеството ни. Госпожо министър Андерсън. Благодаря за въпросите ви. Да, амбициозна е програмата на председателството, но ние сме прочути със своята ефективност, така че мисля, че ще напреднем. Благодаря ви и за положителния отзив за съвместната среща на министрите на образованието и министрите на финансите. Мисля, че е много важно всички да работим заедно, за да подчертаем значението на инвестициите в образованието, в научните изследвания – както за равенството, така и за економическия растеж. А що се отнася до програмата Еразъм Плюс, трябва да повторя думите си. Много силно ангажирани сме, държим на тристранните преговори по новата програма. Бюджетният въпрос обаче трябва да бъде уточнен в последствие – в рамките на общите преговори за бюджетната рамка. Също така е важно да обединим усилията си да сътрудничат различните институции по тези въпроси, защото мисля, че те имат значение за всички нас. Министър Gussonen, haben Sie noch Antworten zu Frau Kammer-Eberts Frage. Kiitos hyvistä puheenvuo- äh, huomioista. Благодаря. Благодаря за вашите коментари. Благодаря, госпожо Камереверт. Относно субсидиарността, ние искаме да имаме съвместни цели.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 Наистина, вие така поставихте амбициозни цели, свързани с а, а, че ръкуването и стажовете. Вие го споменахте като финландски, фински приоритет, но той е, трябва да е приоритет на всички. Сега по отношение на чиракуването е, и е, особено в областта на занаятите, е, бихте ли могли по този начин да допринесете към разширяване програмата Еразъм 3 плюс сега, това, след като ще настояваме за отрояване бюджета за Еразъм плюс, е хубаво да интегрираме, да включим в нея и такъв вид обучение, защото мисля, че то е доста важно. И второто измерение е, културата, а е, именно е, нашата европейско културно наследство и неговото валоризиране. Е, е, и става дума не само за материалното наследство, но и нематериалното и по-скоро лингвистичното наследство. Мислите ли да работите и по това? Благодаря. Кой ще отговори пръв? Е, благодаря, госпожо Феран, за вашия въпрос. Много се радвам, че споменавате професионалното образование и обучение – то действително има много голямо значение. Според нас, професионалното образование и обучение трябва да бъде част от програмата Еразъм Плюс и така да се запази за бъдеще. От друга страна, Финландия иска да насърчава професионалното образование и обучение, така че то да бъде привлекателен избор за младежите, да бъде резултатът е, по-добра възможност за реализация на пазара на труда и то на добре платени длъжности. В е, горният е, среден курс то трябва да има равностойно място, така че образованието в професионалната област да не бъде гледано като на втора ръка, също така то да има възможност за продължаване на образованието на едно по-високо равнище в по-късен етап. Според нас висококачественото професионално образование и обучение в цяла Европа трябва да се радва на по-голяма видимост. Европейската седмица на уменията е една чудесна проява в тази връзка. Ние ще бъдем домакини на основните събития в рамките на тази седмица по време на нашето председателство в Хелзинки. Надяваме се, че така професионалното образование и обучение ще се радват на по-голяма популярност. Благодаря, госпожо Косонен, имате думата. Благодаря за тези коментари и за вашите въпроси. През 2018 годината беше посветена на европейското наследство. И се изготви една стратегическа програма е, е, на Европейския съюз за културното наследство от, от тогава. И през 2019 година за пръв път се прилага тази програма. 2019 и 2020 година. И тук основни а, приоритети са устойчивост на културното наследство и по този начин ние искаме да помогнем покажем нашата подкрепа към културното наследство и как това допринася за околната среда, за економиката и по социалните въпроси в Европа. Финландия ще се ангажира в рамките на председателството да се прилага този план кой, за работа. Благодаря. Аннасон. Ja, äh, sehr verehrte Frau Ministerin, vielen Dank für Ihre Anwesenheit heute hier und vielen Dank für Ihre. Благодаря на министрите за участието в срещата и за представянето на много амбициозните програми в вашите ресори. Съгласна съм с голяма част от казаното от вас. Изграждането на мрежи на контакти винаги е желана цел. Въпросът ми е следният. Много се говори за европейската култура и за това бих искала да ви попитам как гледате на този въпрос. Оставам с впечатлението, че призивите за популяризиране на европейската култура ще са в ущърп на огромното разнообразие от а, скъпи на сърцето на европейските граждани култури. Искаме ли да заменим разнообразните култури в Европа с една еднообразна, унифицирана европейска култура – и това как ще се отрази на културното ни разнообразие. То може да изчезне. Вие как мислите? Госпожо Косонен, имате думата. Kysymys on tietenkin, kiitos hyvästä kysymyksestä. Тази, този въпрос е много добър. Разбира се, че има притеснение в някои части е, на Европа, но всички си имаме своята култура и културна идентичност. И ние съвместно сформираме европейската култура и европейското културно наследство. И не мисля, че тук има някакво противоречие в тези програми. Разбира се, трябва да се грижим за нашата собствена култура – но най-вече да, трябва да се грижим и за общото ни културно наследство и общите ни ценности. Затова сме тук. Äh, Преди да продължим с въпросите и отговорите, искам да ви напомня, че а, девиза е а, на Европейския съюз е а, единни в многообразието. И всичко това е свързано с културното наследство. И сега продължаваме. Господин Франц. Еразмус Плюс и е, да се е, създадат равни възможности чрез е, тази програма е тежка задача, защото има милиони е, хора, които са дискриминирани, например, които не могат да участват в тези програми или пък да кажем жертва на това са антиромските настроения. Е, за много хора Еразъм Плюс е недостъпна и недостижима програма е, е, именно поради тази, това дискриминиране. Какво смятате в това отношение да направите, така че Еразмус Разъм Плюс да откликне и на нуждите на е, дискриминираните е, хора. Госпожо министър Андерсън. Uh, regarding... Благодаря за вашите въпроси. За включването. Важно е да се фокусираме върху въпроса за включването в програмата Еразъм Плюс, така че тя да бъде възможна и достъпна за младите граждани на Европа, без значение какъв е техния происход или и економически статут на тяхното семейство. А, затова това е важна тема за нас. Важна за нас програма и включването по Еразъм Плюс е една от темите, по които трябва повече а, да поработим в а, триалога между а, институциите. Ние смятаме, че това е много част, важна част от програмата. Искаме да работим по тази тема. Zunächst, äh, zunächst, das ist Herr Kisel äh, Jurek. Йорек е следващия оратор. Много ви е благодаря. Благодаря и а, на двамата министри, които присъстват. Желая ви успех в рамките на вашето председателство. Много късмет също така. И искам да коментирам нещо. Как можем да се справим с някои въпроси, когато в националното образование се появяват разни стереотипи, които водят до дискриминация. Това е, се случва в много европейски страни. Е, появява се е, дискриминация на базата на пола, расизъм, различни видове дискриминация. В някои страни това е по-малко застъпено, в други повече. Но като цяло, много често европейското образование се превръща в а, инструмент, който действа срещу самите граждани. Всички тези неща съществуват дори в а, моята страна. Това е голяма тема. Е, за това какво ще направите по тези въпроси? Министър Андерсон. Госп... Госпожо министър Андерсен, благодаря ви за вашия въпрос. Разбира се, това е чувствителна тема, тъй като е свързано с правомощията. Е, правомощията на Европейския съюз в сферата на образованието когато говорим за различните образователни системи, просто правомощията са свързани с е, допълващи действия и координационни действия в областта на образованието но виждаме, че а, дори с а, тези ограничени правомощия, а, Европейския съюз все пак може да направи доста неща, да помогне за обмяна на добри практики между държавите членки. И тук виждаме каква е ролята на образованието като цяло. Каква е ролята на обществото в образованието. И мисля, че това, което ние искаме, на което искаме да наблегнем, е а, правото на добро и включващо образование и обучение и учене през целия живот. Това е свързано с социалните права в Европа, равенството, благополучието и личностното развитие на всички граждани в цяла Европа така че се надяваме да има възможност да проведем деб, деб, политически дебат за смисъла на образованието в обществото и за ценностите на обществото. И благодаря министър Андерсен, министър Косонен. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за този адекватен въпрос. всяка страна отговаря за своята образователна система. И тази а, комисия а, има една много благородна задача да събере добрите практики и да ги разпространи. И за това задачите и програмите на тази комисия са важни инструменти, за да разберем другите култури и е, да има повече информираност за образователните системи в други страни, е, за разпространяването на Еразъм Плюс също, който е, е която програма е пример за това. Ние смятаме, че младите искат да получат повече информация и да могат също да избират. Трябва да вярваме в младите хора и в системата, която съществува в Европейския съюз. Äh, Сега след... приключихме с координаторите. Сега е, имат е, възможност да задават въпроси е, редовните членове на комисията. Ще ви помоля да се ограничавате до една минута, тъй като имаме много заявили желание за изказване. Заповядайте. Беседо, хвала за добро представител Благодаря за много интересното представяне и на двете ни гостенки, министри. Въпросът ми е следният. Ще може ли да приключи работата по Еразъм Плюс по време на вашето председателство? Ще чуем по два въпроса. Е, още един и след това отговорите. Много благодаря. Благодаря на госпожа Андерсен и на госпожа Косенен за техните изказвания. Е, разбира се, може да се добавят някои детайли, но това, което ми привлече вниманието, нямаше въпроси за гражданското обучение и обучение в граждански ценности. Вие говорихте като цяло за практическо образование и така нататък, но като цяло всички, които защитаваме европейския проект, може би трябва да споменем и това обучение за гражданското общество или може би това е включено, но не сте го казали. И Камера Верт и а, други колеги споменаха а, за съкръщаванията в бюджета за важни програми като Творческа Европа и други подобни програми а, изглежда, че съвета иска да а, премахне програмата Творческа Европа и Европа за гражданите. Затова, ако може госпожа Андерсен и госпожа Косунен да потвърдят дали това е позицията действително на съвета и дали има държави членки, които се противопоставят на тази ситуация. И накрая, по е, Европейския корпус за солидарност. Финансирането на тази програма е доста занижено, сравнено с програмата Еразъм. Не можем ли да направим някакво допълнително усилие, за да финансираме тази програма? Благодаря ви. Э, Сега ще дам възможност за гостите ни да отговорят. Е, може би, е, всъщност, е, не формулирах точно реда, по който ще се изказват, но първо ще дам думата на двете министрики да се изкажат и след това. Uh, around... Първо въпроса за господин Звер относно преговорите за Erasmus Plus. Въпроси свързани с програмата. Ние сме уверени, че ще успеем да приключим преговорите по тези въпроси преди края на годината. Но по отношение на финансирането е малко по-трудно заради а, предстоящия Брексит и всичко, което се случва и се променя. Така че за финансирането е малко по-малко вероятно да успеем да приключим преговорите до края на годината. Благодаря на господин Девеца също за въпроса за европейските ценности и за гражданското обучение. Действително това е ключово. Ключово е гражданите да познават европейските ценности и мисля, че програмите, които обсъждаме, като Erasmus Плюс, Корпуса за солидарност – те са ключови, защото дават на европейските граждани усещане за принадлежност към Европа. Това са възможности да се пътува, да се обменят идеи, но също да се обменя различни виждания и е, начин на живот. Ние в Финландия, ние сме много свързани с е, темата за обучение на европейски и граждански ценности. Министър Косонен. Благодаря за тези два въпроса. Ще отговоря за програма за финансирането и бюджета на е, Творческа Европа. Съвета А, съвета действително предвижда някои а, съкръщения в бюджета. Позицията на комисията е разделена на две а, нетни платци и нетни получатели. Ние в, от председателството нямаме дефинирана позиция, а просто търсим компромис между двете групи. Така ще решим какво да правим с бюджета, тъй като това също е въпрос на координация с парламент. На 18 ноември ще започне процеса на съвместно вземане на решение. След това има среща на съвета. И последното нещо, което исках да спомена, е за корпуса за солидарност. Както каза и министър Антерсен, ние очакваме резултатите от предстоящите преговори и след това ще видим какво ще се случи. Много благодаря, госпожо председател. Е, благодаря е, на двама, е, двете министърки Андерсен и Косонен и поздравления за вашата амбициозна програма. Действително, Финландия е позната страна в, със своите постижения в областта на образованието и а, добре известно е а, продължаващото обучение, което е един от, една от централните точки във вашата а, програма. Моят въпрос е как вие виждате обучението по изкуствата във вашата стратегия. И вторият ми въпрос е свързан с един приоритетите. всеобхватна сигурност. мисля, че образованието за медийна култура е нещо важно, когато говорим за сигурност и безопасност. Така че не чух много от вас по отношение на това как смятате да подкрепите медийното разнообразие. И това е нещо, което се обсъжда много сред министрите напоследък. können noch kurz Zeit geben. Okay, um, sorry, uh, Mrs. Melvarde, and thank you for your questions. Um, Благодаря за вашите въпроси. Винаги трябва трябва да видим кой е отговорен и кого са правомощията, преди да отговорим на тази въпрос. Но първо споменахте продължаващо обучение. Е, това е една от, един от приоритетите в нашата програма. И е, също всеобхватна сигурност споменахте. Съществува необходимостта от продължаващо обучение, действително предвид това, което се случва по отношение развитие на дигиталния свят, автоматизация на трудовия пазар и така нататък. Затова ние трябва да сме да, да осигурим както за обществото, така и за отделните индивиди актуализиране на познанията в цифровия свят. Това е свързано с цифрови умения и познания и да може както а, младите, така и не толкова младите учещи да актуализират своите цифрови умения, и от гледна точка, например, на, цифровите, на е, цифровата грамотност. Тук можем да говорим също за фалшиви новини, е, как да реагираме на фалшиви новина. Това, е, новини. Това всичко е свързано. Госпо, госпожа министър Косонен. Много благодаря. Благодаря за този въпрос. Ще ви кажа как се е ангажирала Финландия с културата и с обучението по изкуства. 100 милиона евро всяка година се инвестират в такова обучение в Финландия. Разбира се, културата и образованието са ключови от образователния процес и също свободните медии в Европа и в целия свят са важни. Трябва да можем да вярваме на пресата и да има широко и разнообразно медийно подкритие, за да може след това хората да вярват в медиите. Това е много важно за нас. Важно е също да има такова обучение, за да може гражданите да разбират а, процесите в медиите и да разбират информацията, която стига през различните канали. Господин Мохамед и господин Франц. Ist nicht da? Yeah. yeah thank you. Um, I'm from the United Kingdom. Uh, you... Аз съм от Обединеното кралство. Брекзит вече стана неприлична дума, но не мога да не я спомена тук. Е, какво е, мислите, че е, ще бъде отражението не само за моята страна, но и за вашето председателство и въобще за Европейския съюз в вашия ресор?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 Посочихте гаранциите за безопасността и сигурността на децата в спорта. Можете ли да дадете примери за това какво ще направи финландското председателство по този въпрос? Благодаря. Uh, благодаря, благодаря господин Мохамед за въпроса за Брекзит. Вече ни е страх да произнасяме думата. Разбира се, наш приоритет е да опазим единството и интересите на Европейския съюз и нашето председателство изцяло се придържа към възприетата през юни линия на съвета. Тоест, ние няма да отворим отново преговори по въпроса, но сме готови за декларация за намеренията и бъдещите действия. В всеки случай, до датата на оттегляне от Европейския съюз, Обединеното кралство ще участва пълноценно и ако се постигне договореност до края на програмния период. Мобилността по първия раздел може да продължи, но ако се излезе без сделка, останалите дейности ще бъдат преустановени. Благодаря, министър Косонен. И много благодаря, госпожо председател, и благодаря за този въпрос. За сигурността на младежите в спорта. Ще се опитаме да продължим същия дух на работа, но съвета на Европейския съюз и изготвят заключения за сигурността на децата в спорта. Целта е да видим кои са основните предизвикателства и проблеми и да подготвим някои инициативи и инструменти, за да подобрим сигурността. Целта на тези заключения да се увеличи спортната дейност сред децата и младежите, за да се подобри тяхното здраве. На 24 септември ще се проведе конференция по тази тема в ЕСПО. Госпожа Бунтинг, след това е Смерилио. Благодаря ви за казаното по разширяването на Еразъм Плюс и най-вече с елемента чиракуване. Според мен това е много полезна и своевременна инициатива. Имам две бележки. На 16 октомври група младежи, които чиракуват в тази програма, ще дойдат в Европейския съюз. Ще видим какво ще стане и с Брекзит, но така или иначе ще организираме това посещение, ще изпратим до вашия офис и покана. Ако можете да дойдете, ще се радваме особено в аудиовизуалния свят, много млади хора работят с краткосрочни договори, но по-малко са възможностите и образованието в други сектори. Какво възнамерявате да направите, за да се гарантира, че хората не изпадат в униние, разочарование, не остават в плен на краткосрочните договори на парче? Е, прекъсна микрофона на ораторката. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на министрите за представените е, цели. Мисля, че абсолютно има нужда от нова парадигма, нов модел на развитие на основата на знанията, на образованието, на културните процеси. Творческа Европа е една а, програма, а, която трябва да продължи и за напред. А, а, ценя положителният а, подход, а, но мисля, че има много задачи, които трябва да бъдат извършени. Трябва да се подобри популяризирането на програмата трябва да се опрости, да се гарантира прозрачност и да бъде разпространена по-широко сред европейските граждани. На основата на равенството между мъжете и жените трябва да подобрим последващия контрол и проверка на ефективността на програмата. И искам да наблегна особено много на въпроса, че действително културата е в центъра на нашата работа, но имаме и общата економическа задача за всички наши задачи, особено за творческа Европа, да не се губи и економически аспект. Благодаря. Благодаря. Ще отговоря на госпожа Бънтинг. Първо, благодаря ви. Да, ще се радваме да получим покана за вашата проява през е, октомври, как се работи за социалната мобилност е, и разочарованията сред младежите, особено тези, които не са толкова образовани. Според мен най-важното е да помислим за приобщаването и то да прониква всички наши образователни политики – най-добрият лек срещу разочарованието е образованието. Това според мен е най-добрият начин по който се гарантира социална мобилност, една висококачествена образователна система, която приобщава и по-язвимите групи, е изключително важна. Миграцията е въпрос, който засяга всички държави членки, според мен. За това, когато говорим за общ достъп до високо качествено образование още от началния курс, трябва да имаме предвид и тези процеси. Аз лично смятам, че трябва да обърнем внимание на образованието и възпитанието в ранната детска възраст, особено за деца от семейства в по-неравностойно положение. Друг важен въпрос – е ролята на висококачественото професионално образование и обучение. То също дава възможност на учениците да продължат образованието си, ако желаят. Тоест, в системата на образованието не бива да се допускат затворени врати. Благодаря. Благодаря, господин Смерилио, за този въпрос която е доста информативна. Благодаря и за вашите коментари. Ние сме на същото мнение. По отношение на а, програма Творческа Европа и нейните цели. Както вече беше казано, ние сме а, в момента в процес на преговори и се надяваме да, стигне, да постигнем максимално добри резултати. Ähm, и така, следващия въпрос е, отново една минуса от е, господин Гарсия де Бланко и Полак. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на министърките за това, че те представиха своята е, амбициозна програма. Аз не съм запознат с финската ефективност, но вярвам в усилията, които ще положите. действително няма достатъчно акцент върху културата. Но мисля, че е необходимо да не се създаде да не се създава само европейска култура, защото съществува европейска култура. Мисля, че съществуването на самия парламент е с доказателство за това, че имаме европейска култура и общи ценности трябва да продължим да инвестираме в култура, но по-скоро трябва да се занимаем и с разпространението на тази култура и как това ни обогатява като континент. Много пъти а, ми прави впечатление, че не се поставя акцент върху е, е нещо много важно. А, видяхме, това беше отразено и в а, някой а, от въпросите. Е, е нещо конкретно искам да попитам какво е, каква е насоката на културата за обогатяване на нашия континент? Какво смятате вие за хармонизиране на данъчните основи които са много различни във всяка държава членка, за да се създаде един вид екосистема в областта на културата. Имаме примери, например, в, в Франция и в Испания, където ДДС-то беше на, на, в едната страна най-високо, в другата най-низко. Какво мислите за евентуално хармонизиране на данъчната основа в областта на културата? V úvode chcem oceniť naozaj priority, ktoré ste si predsavzali najmä teda časť eh, kvalitného. Благодаря много за представените приоритети, особено целта висококачествено и приобщаващо образование. Различни са държавите членки по отношение на образователните си системи. И все пак общо е виждането, че качеството – на образователната система определя успеха или неуспеха на децата в бъдеще. А виждаме и други примери. Деца от социално слаби семейства, отивайки в друга държава членка, се реализират много по-успешно отколкото в страните, от които идват. Моят въпрос е следният. Как ще разпространите висококачественото и приобщаващо образование в регионите в най-неравностойно положение в Европа. Така че децата дори от най-неравностойно поставени семейства да могат да постигнат реализация. Благодаря minister Kosonen. Herra Planko, kysymyksestä. Um, äärimmäisen tärkeä. Благодаря, господин Бланко, за вашите коментари, за вашия въпрос. Културните проекти в Обединена Европа са важни. Важни са тези проекти за различните региони в Европа. Много пъти се спомена, че това е най-видимото, което се прави в Европа. Това е най-лесно да усетиш и да почувстваш. Трябва да от тук нататък да имаме правилните действия. Всички артисти, всички хора, които се занимават с творчество, те по някакъв начин допринасят за културната идентичност на Европа. Слава Богу, това съществува в Европа. По отношение на данъчната политика, това е въпрос за министрите по финанси и министрите по економика. Но действително сътрудничеството е важно. Um, thank you, Mr. Polak, um, for your question regarding благодаря ви, господин Полак, за вашия въпрос, свързан с гарантирането на високо качество на образование и мобилността. Що се отнася до училищното образование и най-вече основният е, курс, осигуряването на качество е сравнително нова концепция – системата за качество в е, задължителното образование до момента се ограничава до обмен на добра практика, е, на специалисти и сътрудничество от този характер. Важно е обаче също така да обвържем по-тясно образованието с научните изследвания за осигуряването на качество, за да е ясно в каква посока международното ни сътрудничество е успешно и в каква не се справяме толкова добре. Ролята на учителите има много голямо значение. Оценката за учителската професия и заплащането на учителския труд са основни фактори за осигуряването на висококачествено образование. Също така, учителите имат много голяма самостоятелност в подбора на учебни средства и учебни материали в класната стая. Към 2025 година трябва да са премахнати бариерите за ученето в друга държава, т.е. мобилността на учащите вече трябва да е факт. Но за това ни трябва подкрепата на държавите членки. И сега последната група въпроси. Отново припомням, е, вмествайте се в една минута. Джули Уорд, е, Колаха и е, още една колега има думата. Благодаря. Първо искам да спра вниманието ви върху мобилността, която означава свобода на движението. Би трябвало да използваме по-често понятието израза свобода на движение. Това се отнася особено за млади хора и е, творци в е, Обединеното кралство. Тази свобода много се цени в е, е, Великобритания. Изключително важно е за тези творчески е, е, сфери да има свобода на движението и трябва да засилим този аспект. Е, Хубаво е, че се сфокусирате вниманието върху обучението за цял живот. Да ви попитам дали тук е, включат, включвате и е, развитието на тези аспекти чрез профсъюзите е, е, и различни други асоциации. Дали е, мислите за е, обучението от е, между, преподаването на знания между различни поколения, е, знания и опит, разбира се. Когато става дума за включване, мисля, че има чудес съвместна практика, е, създадена чрез Еразъм е, Плюс. Е, мога да цитирам тук страхотни примери от Времето кралство. Например, хора с проблеми с обучението, които получават, се ползват програми в цяла Европа и това допринася за едно достойно съществуване на тези хора и още нещо. Аз бях вносителя и автор на един доклад за междукултурния диалог, разнообразие и образование за основни ценности, което беше отговор на Парижката декларация. Това беше последния път, когато министрите на образование излезаха с обща декларация. Искам да ви попитам дали смятате да продължите тази работа. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на, двете, на двамата министри за представяне на програмата на председателството. Вие отчитате това, че е, цифровизацията на економиката е ключов фактор за е, всички отрасли и цитирам, трябва да, да проучим потенциала за растеж е, в културните е, е, и е, в сферата на културата. Е, така, говорите за цифровизация в економиката. Също време обаче вярвам, че има една много тясна връзка между достъпа до култура, споделяне на знания и благополучие. Затова не би трябвало да се фокусираме само върху е, потенциала, възможностите да разсеща в тези е, производства, но и да наблегнем на аспекта за споделяне на знания. Бихте ли казали какво смята финското председателство да направи в това отношение? Благодаря. И накрая госпожа Чумея. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на министърките за техните презентации. Основното, което ме притеснява е до каква степен е приоритет създаването на менталитет на предприемачество. Има много млади хора, които искат да бъдат предприемачи, искат да поемат риск, да създадат работни места – и съответно да работят за нашето общество. Как даваме възможности на тези младежи да, да си изградят умения и менталитет на предприемачи, като съответно им гарантираме мобилност. Работим ли за такова нещо? Работим ли за това един ден децата да се върнат в къщи от училище и да кажат мамо, татко, искам да бъда предприемач? Как да изградим такава култура, в която да има предприемачи и предприемачи предприемачите да са нещо положителни, за да може по този начин те съответно да започнат свой собствен бизнес. Mrs. Minister Anderson. Um, thank you, uh, Mr. Kolaya and, and Mrs. Penuema. I think I will answer um, all questions at Ще се опитам да отговоря на всички въпроси наведнъж. Е, вие засегнахте въпроса за цифровизацията и учена през целия живот. За нас това продължаващо обучение допълва ученето през целия живот. Е, така се подчертава плавния преход и последователността. Защо подчертаваме ролята на продължаващото обучение? Това е свързано с цифровизацията, с технологичните трансформации на трудовия пазар и на цялото общество. Както казах, това изисква проактивна роля от самото общество и от индивидите, за да може всяко лице да има възможност да надгради своите умения, а, и а, да подобри а, своето образование в рамките на своя професионален живот. Но това също означава образователните институции да бъдат по къвкави и по въпроса, който зададохте, действително всички действащи лица в обществото трябва да участват в търсенето на правилни решения, за да може работниците да се адаптират в различни сфери. Ако говорим за възрастни, които се обучават, много често липсва време, мотивация или пари. Едно от тези неща. Затова тук трябва да търсим ние решение в нашата политика за продължаващо обучение. Също искам да ви поздравя за доклада, който е пряко свързан с, с сегашните дискусии за европейските ценности и ценностите в е, обществото, както и политиката базирана на ценностите. Е, в заключение, младите хора и предприемачеството, това е свързано с образованието като цяло и ролята на образователната ни система как да овластим младите хора, за да могат да започнат свой собствен бизнес, ако искат да бъдат предприемачи. Мисля, че това е ключово и е пряко свързано с образователната политика. Много ви благодаря. Госпожа а, Косонен. Благодаря, госпожо председател, и благодаря за тези въпроси. госпожо Уърт. Действително, съвета иска да увеличи мобилността. Мобилността да бъде конкретна цел в а, програмата Творческа Европа. Това е много важно и е важно а, за всички хора. Искаме да подчертаем връзката между устойчивото развитие и културата и връзката между равенството, равните възможности и също а, околната среда и образованието. Е, програмата Европа 2030 година е ключова за нас и е, тук културните програми играят важна роля. В програмата за 2300 година няма конкретни, а, а, а, конкретни програми, свързани с културата, но имаме 17 пилотни проекта, които ще ни помогнат да се занимаем с тази сфера. И накрая в всички сфери се може да се подобри устойчивото развитие, също може да се подобри доверието към институциите и към демокрацията. Така че тук политиките по култура са изключително важни, за да постигнем съвместни решения за устойчиво развитие. За Европейския съвет и съвета на министрите. Е, тези програми са много важни и ние от Финландия искаме да имаме обща позиция за културата и културата да бъде виждана като стимул за устойчивото развитие на обществото. Имаше и въпрос за предприемачите, за младите предприемачи. Качествена работа в сферата на младеща може да гарантира създаването на предприемачески дух. За това дух. за това трябва да инвестираме в тази сфера. Благодаря ви най-сърдечно е, на, благодаря най-сърдечно на нашите е, гости. Е, беше, проведахме един много конструктивен дебат. Мисля, че наистина той е е, ползотворен за двете страни и е, се радвам е, на едно добро сътрудничество с вашето председателство в следващите, оставащите месеци от вашия мандат. Благодаря ви отново.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

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist noch nicht beendet. Wir haben noch ein wichtiges Скъпи колеги, не е приключила програмата. Ние може да е една важна точка на дневния е, ред, е, е, така че ще изслушаме генералния директор Роберто Виело от генерална дирекция Connect и ще чуем какво има да ни каже по новите, новото развитие на нещата. Ще помоля тези, които напускат залата, да го направят бързо и тихо. защото все още имаме работа, предстои ни работа по дневния ред. Моля колегите да вземат местата си. Така, заемете местата си да продължим. Bitte? wie ich gerade schon gesagt habe, haben wir jetzt die Aussprache mit Herrn Roberto. Така, сега ще проведем е, обмен на мисли с е, господин Роберто Виола, генерален директор на генерална дирекция Connect. Е, за мен, господин Виола, е голямо удоволствие да ви приветствам с добре дошъл в нашата комисия. Е, и да обсъдим е, редица интересни въпроси и преди е, всичко насоките за директивата за аудиовизуалните услуги, въпроса за фалшивите новини, който занимава и председателството, мрежовете, неутралитета на мрежите в съответния честови диапазон и е, Разбира се, темата е, е, Евронюс, е, която бе засегната тук от друг... Колцина. Ще ви дадем думата за около 10 на минути за кратко въвеждане в темата. След това ще има дискусия. Заповядайте, господин Виола, имате думата. Dear Madam Chair, honorable men, благодаря, госпожо председател, госпожи и господа, членове на комисията. Много ви благодаря за поканата. За мен е, е чест и удоволствие да бъда тук и да ви представя текущата ни дейност, подготовка е, на следващия мандат на комисията. Е, намираме се в много важен момент и разбира се, вече имаме политическите насоки от посоченият е, кандидат за ръководител на следващата е, комисия е, и за това ще положим всички усилия да запазим важните приоритети, за които тя говори и очакваме вече да бъдат обявени ресорите, да се проведат изслушванията и да заработи новата комисия. Но както вие казахте, ние имаме специфични законодателни дейности и които се стремим да реализираме успешно. Преди всичко трябва да посоча работата ни е по директивата за аудиовизуалните медийни услуги. Работим вече три години по тази директива много впечатляващи постижения има. Според мен това са най-усъвършенстваните правила за сближаването на традиционни медии, цифрови медии и социални медии. И за това тази тема е основна за нашата дейност, защото говорим за разпространение на данни, независимо от формата. Основната характеристика на новата директива е, че тя е с разширено приложно поле и вече обхваща така наречените платформи за споделяне на видеоклипове. YouTube, Facebook и други. Като се прилагат едни и същи правила и е, се прилагат е, специални правила за защита на обществото, закрила на децата, езика на омразата и така нататък. Необходима ни е яснота обаче за е, защита на гражданите в социалните в социалните медии предизвикателствата са огромни. Видеоклиповете от Крайщърш разкриха колко лесно може да се използват социалните медии за разпространение на ужасяващо съдържание в реално време по цял свят. В Фейсбук също се разпространява съдържание, което е в приложното поле на директивата. В тази връзка, мисля, че ние даваме важен пример. Друг елемент е за пръв път се е, въвежда независимостта на аудиовизуалните регулатори в законодателството на Европейския съюз. Това е изключително важно. Както и да се развива в Европа медийния сектор, каквато и да е политиката на плурализъм, аудиовизуалните регулатори вече по законодателен път са с гарантирана самостоятелност. И те са самостоятелни не само от правителството, но и от всякакви други публично-правни или частно-правни органи. За вътрешния пазар е много важно че групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги или накратко ЕРГА вече е официално създадена по силата на новата директива. Този механизъм е нов и много важен. Това, което сега трябва да направим, е първо, да се транспонира директивата в националното законодателство. Крайният срок за това е септември 2020 година. Ние ще настояваме пред държавите членки срока да бъде спазен. И за да се улесни прилагането на новата директива, комисията работи по насоки за практическото и прилагане. Преди всичко става дума за насоки за практическото прилагане на критерия съществена функционалност на платформите за споделяне на видеоклипове. Ще се изясни, според този критерий за съществена функционалност, кога новите правила ще се прилагат към действащите лица в социалните медии. Проектът ще бъде разпространен, за да се види как тези насоки съответстват на законодателните изисквания и същевременно времено облегчават практическото им прилагане. Друг елемент на насоките е въпросът за 30 дял на европейски произведения за всеки доставчик. Netflix, например, като доставчик на видеоматериал, трябва да спазва изискването за относителен дял 30% на европейските произведения, ако разпространява съдържание в Европейския съюз. Трябват ни ясни, опростени, еднообразни правила, които не се поддават на, на различни тълкования. Правят се изключения. В директивата се казва, че е, това задължение не се е, прилага към малките компании, но как но как точно ще се изчислява този оборот, според който ще се е, прецени дали попада в изключението една компания, ще бъде тема, разработена в насоките. Проектът, разбира се, ще имаме кодекс на практиките по отношение на дезинформацията. Все повече страни присъединяват към него информационните медии, накратко името е СОМА. Имаме и техническа платформа, която е на на достъпностите. Бихме искали е, да продължим е, работата с допълнителни е, финансови средства за тази дейност. И при успешно приключване на преговорите по културните програми. където се а, включват а, и а, медиите, ще има 75 милиона евро за хоризонтални дейности. И когато говоря за културни, културни програми, разбира се, имам предвид Творческа Европа. Извинявам се, че по-общо си изразих. Тристранните преговори ще започнат след проени дни. За творческа Европа е много важно, че комисията поиска 30% увеличение на бюджета. Парламентът изрази своята позиция. 0,01%. 0,01%. Смятате ли, че европейската култура заслужава повече? не заслужава ли повече от 0,01% от общия бюджет? И ако някой от съвета има неприятната задача да предложи орязване е, на разходите за тази програма, не бива да забравя, че всяко намаляване на средства за културните програми е нож в гърба на европейската култура – трябва да се отстоява този бюджет, защото той действително е много малък в сравнение с размера на общия бюджет. Бихме искали всички държави членки да се съгласят с изграждането на база данни с три измерни изображения на европейското културно наследство. Това е крайно необходимо защото се оказа след пожара в катедралата Нотр-Дам, че няма три измерни архитектурни заснемания на този паметник на културата. Да, има частни данни, които се съхразяват в частни бази данни, но смятаме, че това не е редно. И за неутралността на мрежите, за да спазя срока, ще кажа само няколко думи. Ние сме най-голямата група държави, които имат общи правила когато приложенията се забавят, когато Skype, си спомняте, е, се блокира. Ние не пострадахме именно поради тази неутралност на мрежите, която поддържаме. Ние твърдо вярваме, че е необходима неутралността на мрежите – работим по нея. Някои казват, е, че петото поколение, 5G, изцяло ще преобрази пейзажа. Ние не сме на а, е, това мнение. Споделяме а, е, виждането, че това е едно продължаващо развитие на мрежата при положение, че се запазва нейната неутралност. Под 700 мегахерца трябва да се запазят частотите за обществено излъчване на сигнал. Така че Европейската комисия не прави предложение по отношение на нови технологии, включително и петото поколение. Кандидатът за ръководител на новата комисия подчерта колко важно е Европа да е зелена, економически преуспяваща и цифровизираща се. В Венеция вече а, много се а, говореше а, за изкуствения а, интелект, включително и създадените програми, но този въпрос трябва да се разглежда в а, по-обща рамка на а, хоризонталните въпроси и правата на човека. Ще се огранича в изказването си до тук. Е, в интерес на времето и съм готов да отговоря на вашите въпроси. Предлагам да използваме, е, да работим по метода пинг-понг. Петра Камерверт, е, след това и госпожа Шодрова като координатори ще вземат първо думата. Госпожа Шодрова има думата. Първо. Благодаря ви. Благодаря за вашето представяне. Ние очакваме насоките за държавите членки е, за прилагане на директивата за аудиовизуални медийни услуги. Това беше много голяма тема за нас. Не беше лесно да изготвим и да прилагаме тези правила за социалните медии за видеоплатформите. Така че очакваме насоките. Моят конкретен въпрос е дали сте в връзка с отделните държави членки, дали сте се свързали с тях, с а, техните законодателни органи и какво се случва с транспонирането. Ние проявяваме интерес към тази тема. Искаме да знаем до каква степен държавите членки са се ангажирали и дали прилагането е успешно. Това, което ние искаме, е това законодателство да работи на практика. Благодаря ви. Um... Благодаря ви много. Разбира се, за нас също е много важна тази директива и нейното прилагане във всички държави членки. Действително прогреса е много бавен. Имаме до септември 2020 година. Съществува известно объркване. Всички говорят за социални медии, но ето, съществува европейско законодателство и сега трябва да се работи по прилагането на тази директива за аудиовизуални медийни услуги. Ние сега работим по изготвянето на а, насоките и ще информираме вашата комисия за всяка наша стъпка. А, освен това, ще ви информираме за това как е преведена и съответно приложена директивата. Госпожа Камеверт, благодаря, благодаря на господин Виола за това, че е готов тук на, да отговаря на нашите въпроси. Аз имам много въпроси. Може би ще трябва да взема два пъти думата. Ще започна с прилагането на директивата вие спомняхте една ключова дума да бъде простичка и е, ясно. Това, което чуваме обаче в момента ми изглежда да е всичко друго, но не и просто и лесно. И ще дам примери. Веднъж въпроса за това как е, тези 30% е, как оценяваме тези 30%? Няма отговор за това. Е, трябва веднага да можем да дадем отговор. С, е, как ще го аргументираме? С заглавия на филми, на предавания, на серии, на сериали – е, това ми изглежда е, абсурдно и доста е, връзващо ръцете. И като законотворци на, на практика тези 30% от съдържанието да се придържаме към тези 30% европейски предавания. Е, сега, тук въпросът идва за е, понятието е, low audience, слаба публика, слаба гледаемост. Как ще се конкретизира тези понятия? На практика това ми изглежда много трудно. И не мога да разбера също как се, какво означава съществена функционалност. Значи, е, експонирането на, на, на е, потребителите, ползвателите или доколко е популярна дадена служба, кое, кой е водещия фактор. Е, тук вече е, съществена функционалност е доста мъгляво понятие, когато една именно в Фейсбук или Ютуб те е, трябва да, е, да влезат в приложното поле на тази е, директива. Затова тук дебата не ми е особено ясен. Когато е, сега е, с удоволствие чух това, че комисията е, се придържа към решенията на парламента, че държавите членки са задължени до 30 година тези частоти от 700 МГц, да, да, да предоставят на разположение за различни предавания. Тук остава обаче въпрос. Ще спра до тук, за да дам възможност и на други други колеги, но си запазвам правото да допълня, е, да задам допълнителни въпроси по-късно. Господин Диола, ще ви дам думата, но по въпроса за честотите имам един допълнителен въпрос. Е, е, вие споменахте, че Става дума за е, радио е, и телевизионни предавания се предвижда тези 700, но как, е, как се отнасят тази, този въпрос към предавания на театрални постановки и други при а, последното разпределение на частотите, а, а, взех, взели ли сте предвид това? да не трябва отново да се правят допълнителни инвестиции за, е, е, те, и отново да се работи по въпроса за е, театрални представления и други, друг вид предавания. Много ви благодаря. По първия въпрос от госпожа Каменверде на соките – Както казах, ние в момента работим по тях. И действително това, което вие споменахте, са най-щукотливите точки. Защо все още а, нямаме а, насоките? ние трябва максимално да представим изчистен и добър текст и също искаме да чуем различните мнения и тогава да представим решение. Вие засегнахте три ключови въпроса. Първо, 30% дали се броят малки части от един е, епизод и по какъв начин се изчислява, така, как се стига до тези 30%, защото когато има телевизионни сериали, те са дълга форма на един филм. Затова трябва да видим как да се брои. Ние в момента сме се насочили към тази сфера, към тази и този начин на работа. И след това как да се използва, а, използва броя на зрителите – да не навлизаме в територия, която е трудна за преценяване. По отношение на съществената функционалност, е, това отива за изкуствата. В директивата се казва съществена функционалност. Факта, че нещо е много популярно, не означава, че е съществено. Трябва да намерим обективни критерии, И а, съответно социалните медии тук са интегрална част в за, също в директивата се говори за случаите, когато има големи, много видеа. Както казах, ние в момента финализираме проекто насоките. соките служителите на комисията участниците в комисията по културата винаги а, са на разположение и когато имаме някакви въпроси или със съмнение, се свързвам с тях и обратно. Ние сме винаги на разположение, ако имате въпроси по насоките за честотите. А, ясно е, че е, част от решението за 700 е, е, МГц е част от най-доброто решение. Това е, може би, най-доброто решение, което можеше да намерим – Госпожа Перо. Мерси, месье директор. Благодаря, господин генерал директор. Аз не съм запозната с инициативата за цифровизацията на, на... Не знаех за тази инициатива, е, цифровизация на е, културното наследство. Поздравявам и за това, защото е, по този въпрос вече е мислено и хубаво, че нещо се прави. Второ, Е, всички е, е, всички важни аспекти, които бяха задействани по време на предишната ние законодателен период. Директивата за авторското право и други, нещо, което предложи нашата политическа група за сателитните сателитни предавания и кабели, колкото до сега технологията се развива и много важно е непрекъснато да адаптираме правната си рамка към тази развиваща се техника. Е, сега тези, е, тези прословути 30%, е, те засягат ли в този момент музикални платформи? Отнасят ли се до музикални платформи? Тук не става дума само за видеосъдържание, но това са различните търсачки, например, платформи като YouTube, е, но е, това дава ли възможност е, да се отрази европейското разнообразие и си струва да се помисли по този въпрос. Сега съдържанието онлайн е, е, това е на Разпространението на такова съдържание е начин да се разпространява европейската култура и да се даде тласък на е, творческия сектор. Цифровото пространство е, трябва, е пространство на, на демокрация и свобода, но законодателя не трябва да, да трябва да се остави да бъде подчинен на новите е, е, видове ползване на това съдържание е, какво ще направите, за да се транспонира бързо тази директива? Например, Франция вече има съответния закон и е транспонирала тази директива в своето изгателство. Какво смятате да направите, за да може по-бързо да се транспонира актуалното законодателство? Благодаря ви. Първия въпрос, който засегнахте, беше е, за снимането на триизмерни изображения на европейското културно наследство. Вече имаме проекта Европеана – и е, с държавите членки сме направили вече първите стъпки в е, цифровизацията на европейската култура. Разговаряме и с ЮНЕСКО, е, за да видим дали може да се разшири още повече мащаба на това начинание. Вече имаме техническа група с държавите членки и разбира се, очакваме да се доуточни многогодишната финансова рамка – и е, да се включи този въпрос в е, програмата за цифровизация на Европа. Що се отнася до до а, е, приетите през а, изминалия мандат законодателни актове, наистина имаме впечатляващ корпус за авторското право, за далекосъобщенията. И разбира се, ние настояваме пред всички държави и членки неотклонно да транспонират тези нормативни актове в своето национално законодателство. Вярно е, че за авторското право крайният срок за транспониране е доста по-дълъг, отколкото за далекосъобщенията, например. Но така или иначе, ние настояваме пред държавите членки да работят неотклонно по транспонирането. Призоваваме за диалог сред заинтересованите страни във връзка с прилагането на член 17 от директивата. Обявили сме вече конкурса и мисля, че така ще имаме един по-добър, по-структуриран диалог по член 17 и неговото приложение. С е, съдействието на държавите членки ще работим и за напред и повтарям, надявам се, че държавите членки ще устоят на изкушението а, е, да не законодателстват на микроравнище, за да могат а, е, да бъдат транспонирани всички тези нормативни актове а, по един последователен и цялостен начин. За 30% те се отнасят до аудиовизуалните произведения. За търсачките е, също е, има е, правила, трябва да се даде видимост на европейските произведения, когато се работи с доставчици на съдържание по заявка. Видимост трябва да бъде осигурена на европейските произведения, освен, че трябва да им се отдели този относителен дял. Благодаря госпожа Малбарт. Благодаря, благодаря ви за представянето и поясненията. Имам няколко въпроса. Първо, искам да кажа, че положително гледам на вашите намерения да следите по-отблизо присъствието на европейски произведения на аудиовизуалните платформи, но съм любопитна да науча каква методика ще прилагате. И когато наберете данните, какво възнамерявате да правите, какви ще бъдат следващите стъпки, особено ако стигнете до констатация, че относителният дял не се спазва. Вторият ми въпрос е за дезинформацията. Ако съм ви разбрала правилно, ще се предвидят повече финансови средства за следващата финансова година за борба с дезинформацията. Може ли да конкретизирате какви дейности ще бъдат е, финансирани в тази връзка? По-нататък имам въпрос. Докъде се стигна е, в е, диалога с основните играчи, като например Фейсбук? Ясно е, че без сътрудничество с най-големите играчи на пазара е много трудно да се постигне каквото и да е по отношение на социалните медии и техните платформи. И накрая – Как възнамерявате да работите по етичните измерения на използването на изкуствен интелект? Много ви благодаря за 30% при видеоматериал по заявка или на определена платформа, ако не се спазва този относителен дял, има нарушаване на европейското законодателство. И тук вече е, отговорен, е, отговорността ще се търси от е, съответния европейски аудиовизуален регулатор по линия на Европейската група на регулаторите ЕРГА. Ние искаме да създадем хранилище европейски произведения със съответния индекс. За целта се е, броят е, думите, които са налични на платформите. Е, ще работи много активно за индексиране на европейските произведения. Що се отнася до планираните дейности, искаме да помогнем на проверителите на достоверността на данните и фактите да взаимодействат. Ние няма да финансираме проверителите на достоверността, защото иначе ще се превърнем в Министерството на истината от 1984. Не това е целта ни ние искаме да създадем условия те да обменят информация, да създават бази данни, да сътрудничат. Ето това е нашата задача. Трябва ни, разбира се, сътрудничеството на големите платформи. Това е безспорно. Но те се ангажираха а, с, с а, кодекса на практиките, който всъщност е кодекса на, на саморегулиращата се а, общност и това са основните правила, които ще ни помогнат да решим и въпросите с езика на омразата, с вредното съдържание и така нататък. За първите си 100 дни кандидата за ръководител на новата Европейска комисия посочи кои са основните дейности, с всички заинтересовани страни работим по въпроса по етичните измерения на изкуствения интелект. Над 250 хиляди са, между другото, компаниите, които разработват по един или друг начин такива а, разработки за изкуствения интелект. Стремим се да работим с колкото се може повече от тях, за да реализираме тази година тестовата фаза. Добре, благодаря. Следващия оратор. Благодаря ви за представенето. Благодаря, че сте тук. Имам е, въпрос, е, който не е толкова технически, колкото на госпожа Камер Еверт и на преждеговорищите, но все пак първо за модела 3D. Как е, ще се използва той? Какво например, в зрителя какво вижда, когато се използва този модел в музеи и другаде. Програмата за творческа Европа също така как ще бъде финансирана тя. За моето поколение е много важно това финансиране тъй като а, ние, много важно е да се насърчава европейската самоличност, европейското самочувствие а, сред хората от нашето поколение. А, значи, при платформите и тези 30%, които трябва да представят европейско съдържание, е, как ще се измерва това и е, е, как се отразява това на разходите? Тук не става дума за минута, значи минути, в които се представя разумно европейско съдържание или пък блокбастери може би е, тук можем да си играем с разходите. Е, това ще даде възможност е, да се насърчава в частния сектор много повече културни предавания, европейски културни предавания, отколкото идващи от САЩ. Трябва би трябвало да засилваме тези, тези предавания, е, които е, отразяват европейската култура, а не е, касови филми. После какво ще се направи за разработващите програми и защитаване правата на, на, на програмисти, които работят по тези програми в Европа. Сега представихте няколко пилотни програми, които е, по които работят YouTube, Spotify и други. Е, това са европейски, общо европейски платформи е, и това са идеи, които идват от комисията, но по Евронюс, ако обичате съвсем накратко да кажете още нещо за финансирането, как си представяте финансирането на Евронюс от страна на комисията и по фалшивите новини. Комисията запозната ли е с новите развития на нещата, защото с факт-чекинг, с проверяване на фактите не вървят нещата толкова лесно. Господин Виола, имате правото на отговор. Ще се опитам да отговоря на всичко и също време да бъда кратък, макар че въпросите са доста важни по а, триразмерния модел. Идеята е да се а, е, генерира този модел и след това да, той да се предостави на разположение не само тези, които искат да представят културни а, е, артефакти, но и на начинаещи фирми и други а, е, апликации, а, свързани с европейската култура това за нас е, създава огромна възможност да се е, е, съчетаят и собствените потребности и създават същевременно възможности за творците има промяна в парадигмата в европейското законодателство. Сега имаме директива, която, според която работата на, на Твореца трябва да бъде справедливо възнаградена. За първ път в света е, има такова законодателство. И разбира се, създателите на е, е, цифрови игри също са създатели, са турците, са пълно защитени от тази директива. Тя изключва само работещи в софтуерни компании, но е, всеки, който твърди, е, е, създава нещо като дизайн, музика, видеоигри, също попада в приложното поле на тази директива. Какво искаме да направим с увеличаване медийните програми най-общо, посветени на културата? Сега медийните програми. Е, ние сме разочаровани е, да констатираме, че всичките е, каталози за видео при поискване и други са едни и същи. И всички творения в това отношение не се показват. Така че трябва да насърчаваме повече европейски продукции, но и възможността повече европейци да, ги, да виждат тези продукции, те да стигат до повече европейци. Това изисква изисква първо един нов подход към дистрибуцията и видимостта на тези продукти и изисква освен това възможност от страна на видео при поискване да има повече възможности да да дистрибуира. Понякога е, тази платформа е, предава, е, е чисто американска и е, предава американски, показва американски филми, в Европа не е, невъзможно да се ползва. Това наистина трябва да се коригира. По Евронюс ще проведем отделна дискусия по случая който, е, ще, по който има решение Сметата палата. Е, това, което правим ние е да е, смятаме, че трябва да дадем възможност на Евронюз да намери нови партньори, нови методи на работа. И това, мисля, че е, това, което бе заложено като е, идея е изпълнено, но сега е, търсим е, вече в зависимост от новата политическа политика на комисията, е, ще трябва да решим какво ще правим по-нататък с е, Евронюс. Фалшивите новини е сериозен въпрос. Понякога те са съвсем преднамерено или случайно, случайно или друг път с цел да се внесе дестабилизация. Тук наистина изкуственият интелект може да и да създава фалшиви новини, но да се бори срещу тях. Така че могат да се използват наистина някои платформи на изкуствен интелект за борба с фалшивите новини. Благодаря. Сеньор директор Generale, грация Танте. Много благодаря за това, че сте тук с нас в Комисията образование и култура. Първия въпрос, който искам да отправя е следният. Получих информация, която все пак все още не е потвърдена, че се променя езика. Вече се говори за индустрия на съдържанието, а не за индустрия на културно-творческа. Можете ли да потвърдите, че вече този термин се възприема? Индустрия на съдържанието. Творческите индустрии се нуждаят и от по-ясна увързаност с на подпомагането на социалните иновации. Мисля, че това ще даде и тласък на творческите индустрии. Можем, например, да осигурим подкрепа за създаването на културни ценности чрез институции като музеи и други, които са с нестопанска цел. По-конкретно ме е, интересува в е, този случай дали е, новия председател на комисията има ясен поглед върху тази част от бюджета, която ще бъде реализирана за култура. Според мен, култур, културата и гражданството са част от политиката на Европейския съюз и мисля, че трябва да намерят своето място в общата рамка на бюджета. Благодаря. Е, so on, on question, uh... Благодаря по третия въпрос. Не зная за кои документи на комисията визирате, но понякога се получава съвпадение, синергия, в някои случаи има разминаване, но идеята е творческа индустрия, творческо производство, защото творчеството се явява в различни форми. Може би творчество е по-добър понятие, по-уместно понятие от съдържание, но са много сходни. Сега, действията по Творческа Европа и е, медийните действия всъщност е, са насочени в тази посока. Например, ние подкрепяме, е, подпомагаме много документални филми, документални продукции, филми, образователни. Така че това е важен въпрос. И разбира се, не трябва да се забравя, че става дума за една индустрия на съдържание, но има една екосистема, която е много по-широка е, е, от по всеобхватна от е, индустрията. Така че този въпрос заслужава внимание. По бюджета комисията излезе с предложение, което е ясно. Това е позицията на комисията. Като при всички преговори по бюджета и тук ще имаме трудности. Аз не мога да, да предсказвам каква ще бъде стратегията на следващата комисия, но от политическите насоки на сегашната е, е, е, ние е, долавяме, че се отдава значение е, на този въпрос е, е, за европейското гражданство и европейските ценности, което е хубаво. Господ... Благодаря, господин Колая. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин Виола, за това, че сте тук и за интересното е, ви слово. Говорихте за директивата за аудиовизуално е, медийни е, услуги. Параграф 3 от директивата казва, че мерки, прияти, е, предприятия от видеоплатформи, е, не трябва да, съдържат, да водят до някакви е, мерки за ексанте контрол. Какво ще направи комисията, за да, за да могат държавите членки коректно да прилагат тези разпоредби? И втори въпрос за неутралитета на мрежите. Как в заключението се казва, че не трябва да се допълва на този етап регламента, но е, гражданското е, общество е прати писмо до комисията, в която се изтъкват недостатъци, като например достъп до пазара, бариери за достъп до пазара, задушаване на някои апликации от оператори и други е, комисията възнамерява ли да разгледа тези въпроси в следващия си доклад? Благодаря. По първия въпрос, мисля, че директивата постига един добър баланс е, и това трябва наистина да се е, търси е, винаги, когато става дума за подобни въпроси. Защото директивата е нещо като триъгълник между е, достойство, почтеност, незаконно съдържание и свобода на словото. И, както си спомня госпожа председателката, това е един баланс, едно равновесие, което се обсъждаше на дълго и на широко при седем е, тура от тристранните преговори, е, именно за да се постигне. Е, директивата е, сега го постига, защото тя много ясно казва, е, че този баланс трябва да се запази. И най-добрият начин да се запази този баланс е чрез една система от независими регулатори, на които е възложено това. Защото в крайна сметка, която става дума за решение, те ще са е, решения всяко за себе си. И системата, която предлага тази директива е двустепенна. Първо, е, в общия случай тези платформи трябва да е, олицетворяват принципите на директивата. Значи ще има съответна проверка дали това е направено. И по принцип е, може да кажете, че това така ни навежда към въпроса за саморегулирането, но не се стига до отделни примери за съдържание в платформата. Значи, е, когато се налага на меса, трябва да се именно да е по посока търсене на този баланс, защото е, е, конкретният регулатор ще гледа, ще преглежда от техническа гледна точка дали има такъв баланс или не. И тези регулатори вече са обхванати в една мрежа и обменят мнения помежду си, това гарантира е, този баланс е, в системата свобода на слово, защита и, и достоинство, това, което е фундамента на тази директива. Е, доста тънко е това равновесие, но механизма, който е, се предвижда, гарантира неговото постигане. Сега, неутралитета на мрежата. Разбира се, директ... регламента не може да бъде определен като съвършен, никой не е съвършен, както и този регламент, но той е, всъщност това е най-добрият възможен правен текст, който съществува в света. Нищо по-добро не е измислено. И той вече е, има много важни, съдържа много важни елементи по отношение защита на гражданите и начинаещи предприятия. Зная, някой ще каже, че трябва да се направи повече по е, нулевото е, е, приоритизиране. Е, но държавите членки биха могли да спрат е, zero рейтинг, ако е, преценят. Е, колкото до баланс между разходи и е, инвестиции, дали ще е по-скъпо или по е, изгодно за тези, които предлагат е, да вложат е, този неутралитет в системата на с, с законодателство. Дали това ще е по-добър или по-скъп е, е, проект. Според нас най-доброто, което може да се направи в момента, е, за да се отстоява тези принципи, залегнали в регламента и за да се поддържа е, този, това равновесие между свобода на словото и защита, и да се работи с националните е, регулатори и с е, БЕРЕК. Разбира се, с европейските регулатори. Сега, това не пречи след година-две да имаме различно мнение. Тъй като преводачите трябва точно в 12 е, половина да приключат, е, аз ще е, оттегля изказването на колегата Камервер напред, тъй като тя говори на немски, иначе можем да продължим да разговаряме на английски, тъй като повече хора разбират английски, така че моля тя да вземе отношение. Благодаря. Госпожа Фондерлайн на 16 юли е, спомена за един е, закон за цифровизацията е, с цел да се подобрят различните услуги, което може би ще доведе до преразглеждане на директивата за електронната търговия тук излиза на преден план въпроса как в е, в е, светлината на това е, ще имаме една по-добра система на, на, на за отговорност, на, на поемане на отговорност и наказателна отговорност, ако щете е, няколко НПО-та в открито писмо е, също е, поставят въпроса за мрежовата, неутралитета на мрежата и непоследователните действия на комисията в това отношение и е, твърдят, че е, липсва задълбочено прилагане в някои държави членки на, на тази директива. Е, повечето от е, националните регулатори, например, според е, член е, 6 от регламента, е, изискват и въвеждат ограничаващи мерки. Е, тук е, е, и въпроса за, за е, скоростта се намесва как ще реагира комисията на това. Прилагането на този регламент, как ще направи тя така, че прилагане на този регламент в държавите членки да е по начина по който са го замислили законотворците. Сега е, ще помоля да чуем още един въпрос и след това ще дам думата на господин Виола. Госпожа Мантини. Ще съберем на куп последните три въпроса. Е, благодаря много, господин Виола, за това, че сте тук. Е, Въпросът ми се отнася до вашия блог. В феврари вие говорите за интернет на, на хората. Добра идея. Е, и аз искам да обърна вниманието ви към е, душевното здраве на, на деца, младежи, тинейджери. Това, което сте констатирали вие на разни платформи, вие е навело тази мисъл и да ви попитам как вашия план, който обявихте през феврали да, се, да консултирате, да вземете мнението на водещи интернет специалисти, как върват нещата в това отношение? Те откликват ли, откликват ли на вашите въпроси? Дали така те пренебрегват или отиват над своите е, очаквания за печалба, за да вземат при сърце интересите на, на младежите. Е, аз е, имаме младежи, тук група младежи дошли от прекъсна микрофона, бе изключен. Последният въпрос от мене. Още нещо. Евронюс. Честно казано, утре ще представим доклада е, на... ще чуем доклада на Сметната палата. Добре е да чуем малко повече от комисията за, по някои конкретни въпроси, залегнали в доклада. So, thank you, thank you very much. So, uh, um,